Та, в името на европейското културно-историческо наследство. И това е един добър начин, един прекрасен пример за това как може да се създава Европа на сравнително ниска цена. Аз съм убеден, че знакът за европейско наследство ще увеличи посещаемостта на обектите, е, които са го получили. И толкова по-добре за економиката. В единна Европа мозайката от културно-исторически особености на Европа би могла да заслужи вниманието на света. Е, много е шумно, оплаква се ораторът едва себе си успявам да чуя. Благодаря, господин Тинори. Благодаря, госпожо председател. Този знак е от съществено значение за един континент, на който се намират повечето от обектите на световното наследство по ЮНЕСКО. обекти, е, значими за историята на Европа и европейската интеграция. Е, този знак е, би стимулирал и междукултурния диалог. Мисля, че това, което гласувахме днес, предвещава едно добро бъдеще за културно-историческото наследство на Европа – в ръцете на новите поколения. Като се надяваме, разбира се, комисията да изпълни всичко, което сме приели. Благодаря, госпожа Пак. По участие на Швейцария в програмата Младеща в действие в областта на ученето през целия живот. Господин Такола. Госпожа председател, Искам да кажа, че програмата за обучение през целия живот е за учене през целия живот е отлична програма на Европейския съюз. Искам да благодаря на госпожа Пак за отлично свършената работа. Гласувах за доклада, разбира се. Tämän tyyppisiä hankkeita, niin kuin tämän elikäinen oppiminen, niitä tarvitaan. Ja erittäin tärkeää... Този доклад ясно показва на евроскептиците, че неща като ученето през целия живот – не са просто успешни, а са неща, които привличат и страни от извън Европейския съюз. Страни като Швейцария, която е готова за да се включи, даже да си плаща. Така че много се радвам, че европейските програми са на разположение е, за повече хора, те са успех и се радвам, че можем да приветстваме и Швейцария. Грация. La Господин Ханан. Благодаря, госпожо председател. Искам да задам един въпрос на колегите. Защо в Швейцария нещата се развиват толкова добре? Може би е, е, трябва да се предполага, че страна, в която има толкова банки, трябва да пострада сериозно от финансовата криза, но всъщност се оказа, че брутният вътрешен продукт е, на глава от населението, там е 214% в сравнение с средното на Европейския съюз. Значи там хората са по-богати, също времено те са включени в свободния пазар, покрити са от е, сток, свободната стока на търговия и движение на стоки и услуги, но също времено са извън общата си е, сълскостопанска политика и свободно могат да си подписват договори е, е за търговия с е, е, трети страни. Отличен модел за Великобритания. Така може да се гарантира много по-висок стандарт на живот. А ние сме 60 милиона, една търговска нация, морска нация, нашата колонизация е докоснала всички континенти. Трябва да копираме системата на Швейцария на пряка демокрация и решенията трябва да се взимат на най-низкото подходящо равнище. Grazie. passiamo ora alle dichiarazioni di voto per la relazione. Благодаря сега по доклада Сайер. Е, контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия на комисията, госпожа Москардин. Госпожо председател, днес се въздържах по този въпрос, свързан с комитологията, защото за пореден път се опитваме да е, оставим разпоредбите за борба с е, дъмпинга на тълкуването на различни хора. Говори се за, за компромис с съвета. Мисля си, че това предложение няма как да приравни търговската политика спрямо процедурата на комитологията. Тъй като става въпрос за специфична търговска политика. Сега имаме економическа криза. Ще ще има все по-голяма безработица и все по-голяма релокация, ако не се внесат а, сериозни мерки за борба с дъмпинга. Следващия оратор. Ирландските накоплаци и европейските накоплаци трябва сега да запълват дупките в европейската банкова система. Вчера Камерата на общините в моята страна гласувах един пакет, финансов пакет за, за, за финансова помощ. Полиците смятат, че помагат на своята страна, но това не е така. Ирландия просто беше разорена от единната валута всеки економист виждаше какво се случва с а, растежа. Сега нищо не може да се направи, не може да има девалвация. Едно цяло поколение е обречено на дефлация, иммиграция, за да може да се запази този наш прословут проект. Вместо да помагаме на Ирландия да спаси еврото, по-добре да помогнем на еврото да спаси Ирландия по някакъв начин. Обяснение на доклада Андре Кене относно човешките права по света през 2009 година, политика на Европейския съюз в тази област. Господин Преда. Președinte, aș благодаря, госпожо председател. Напред бих искал да поздравя госпожа Андрикене за положените усилия по доклада. Аз гласувах убедено за 29-то изменение, тъй като смятам, че климата на безнаказаност в Русия е изключително опасен. На международната арена Европейският съюз следва да отстоява все същите принципи, които отстоява у дома демокрация, върховенство на закона и права на човек. През последните години обаче все повече правозащитници падат жертва на онези, които не зачитат правата на човека, в това число в Русия. И ние бихме искали да внушим на руската страна неотложната необходимост да се разследва убийството на Сергей Магницки. И също така бихме искали да призовем съвета да наблюдава процеса внимателно и да предприеме мерки в случай, че руската страна нищо не прави. Благодаря, господин Калиновски. Благодаря, госпожо председател. Европейският съюз е защитник на слабите, на тези, които са жертва на дискриминация, на тези, които живеят в бедност и нужда връчваме наградата Сахаров. И все пак Европейският съюз не винаги налага зачитане на правата на човека на собствената си територия. Какво да кажем за дискриминационното отношение към малцинствата? Полското малцинство в Литва, например, независимо от действието на международни конвенции, на конвенциите за правата на човек. Литовците по-настоящем ограничават образованието на роден език за малцинствата в Литва. Правата на човека, в това число на малцинствата, следва да бъдат зачитани. Аз призовавам комисията да се занимае с този въпрос. Ограничаването на образованието на роден език, закриването на полскоязичните училища, е определено в Литва е, е знак за дискриминация. Благодаря. Господин ми има думата. Благодаря, госпожо председател. Аз също подкрепих изменение 25 то и особено втората му част. Какво, как, какво, какво гласи това изменение? Европейският парламент настоява да се разгледа забраната на достъп до Европейския съюз на руски длъжностни лица, е, замесени в случая Магницки, и насърчава правоохранителните органи на Европейския съюз да запорират банковите сметки на тези официални длъжностни лица във всички държави членки. Това е от абсолютно съществено значение, госпожа председател, както за Русия, така и за Европейския съюз. И аз е, убедено приканвам комисията и съвета да се вслушат в препоръката на Европейския парламент. Правомощията на Европейския парламент наскоро пораснаха. Дошло е време да пристъпим към действие. Дошло е време онези, които нарушават правата на човека, да ги заболи наистина. Мисля, че сътрудничеството между Русия и Европейския парламент съюз може да има бъдеще само ако случаите Магницки и Ходорховски бъдат уредени по един прозрачен начин, като отговорните за нарушенията на закона бъдат наказани. Благодаря. Давам думата на господин Такова. Госпожо председател, гласувах за доклада Андрикене. Много важно е да се повдигат въпросите, свързани с правата на човека. Те са много важни за Европейския съюз. но също време, трябва да прилагаме на практика онова, което проповядваме. Нещо, което не винаги е ясно. Ясно е какво искаме да постигнем, но не е винаги е ясно как да го постигнем. Може би трябваше по време на обсъждането на доклада Арлаки да се изкажа по процедурен въпрос. Видяхме, че 50 на човека поне се изправиха, но председателят прецени, че няма необходимата че не са се изправили необходимите 40 души. Трябва да си спазваме правилата, които сами сме си определили. Включително и по отношение на правата на човека. Така наистина ще можем да преговаряме с Русия и другите страни. Всички трябва да могат да се радват на своите права. Благодаря. А сега по доклада Лаки, нова стратегия за Афганистан. Господин Ван Дален. NAVO Благодаря, госпожо председател. ООН и Съединените щати е, търпят провал в Афганистан и Европейският съюз трябва да излезе напред в качеството си на спасител. Това е обичайната реакция на много хора тук. Просто трябва да положим повече усилия и всичко ще бъде наред. Но ако погледнем 63-та точка от доклада, ще видим, че нещата са още по-страшни. Там се казва, че трябва сега да поискаме от е, Иран да се включи за преодоляването на проблемите в Афганистан. Три пъти трябваше да го кажа, госпожа. Три пъти трябваше да го чета, госпожо председател, за да се увери, че не сънувам. Такова нещо не бях виждал. Такава, такава глупост. Поради което аз гласувах против целия доклад. Благодаря. Благодаря, господин Ханан. Благодаря, госпожо председател. Имах честа да посетя Афганистан по-рано тази година с военнослужащи на Великобритания. Там се срещнах и с военнослужащи на, от Естония и от Дания. И искам да изразя своята благодарност към всички мъже и жени от всички наши държави членки и от други страни, които правят всичко възможно, за да постигнат мир в тази нещастна, красива земя. Мисля, че един от основните проблеми тук е свързан с политиката за премахването на отглеждането на макове. Със своята политика превърнахме дребните фермери отглеждащи тази култура в разбойници, а същевременно има недостиг на опияти в света. Мисля, че трябва да им върнем възможността да отглеждат своята култура. Благодаря. Сега преминаваме към точката за създаване на постоянен механизъм за действие при кризи с цел запазване на финансовата стабилност на еврозоната, госпожа Магинес. Господин Хигинс. Благодаря. Гласувах против а, тази резолюция за създаване на постоянен механизъм за еврозоната, защото в Ирландия и в Гърция ставаме свидетели на реалността, а именно, че тази е, система има за цел да облагодетелства онези, които е, целят е, постоянни печалби за сметка на работещите и на бедните хора. С тази резолюция съвета вероятно ще вземе решение за изменяне на Лисабонския договор, за да може да се даде възможност на държавите членки за контрол. Онези, които създадоха кризата, трябва да платят за нея. Не може да се налага тази промяна на ирландския народ без референдум. Обаче ирландското правителство вече превърна Ирландия във васална държава на МВФ. Ние смятаме, че трябва да има референдум по каквато и да било промяна на Лисабонския договор, за да може ирландските е, ирландския народ да не става роб на финансовите пазари. Благодаря. Благодаря. Заседанието приключи до 3 часа след обед.